Е преди да започнем с гласуването, първото съобщение. Колеги, моля, заемете местата си. Първото съобщение. Председателят е получил искане от групата на ЕКАРЕ за промени е, в състава на е, комисиите и делегациите е, Поимените промени ще намерите в протокола на днешното заседание. И ако имате възражение,